Колеги, бонжурно. Добро утро, колеги. Нека да започнем нашето заседание. Макар, че присъствието не е много числено, В днешния дневен ред настъпиха доста промени – вследствие на това, че някои колеги и някои вносители на петиции не могат да дойдат. Първо, годишния отчетен доклад на комисията се отлага. Ще говорим за структурните фондове, за правата на хората с увреждания, за летището във Франция, право на собственост в Кипър а, схеми за ранно, предсрочно пенсиониране в Унгария и експерименти с опити с животни в областта на козметиката. Това бяха нещата, които бяхме предвидели за днес, но, както ви казах, ще настъпят някои промени. Постъпих няколко искания при мен, които обсъдихме вчера с координаторите и променихме някои точки от дневния ред, разместихме ги за други часове. Измененията бяха предоставени на колегите. Например, точка 5, проучвателната мисия в Галиция, докладът се отлага, тъй като документът от е, участниците в делегацията все още не е готов. Становището относно оценката на въздействието върху околната среда ще се разглежда в 15 часа по молба на колегата Каунтис. Така че започваме направо с точка 13 а, относно построяването на два вятърни парка в чешкия граничен район Устинат Лабем. Внесена е от е, гражданин с германско гражданство. Вече сме отлагали тази петиция, за това започваме веднага с нея. След това структурни фондове и хора с увреждания, точка 8, ще бъдат обсъдени след е, точка 13. След това ще обсъдим точка 9 е, и 10. Те са на същата тема колегата Макмилан Скот. След това ще говори за годишния доклад относно дейността на комисията. А, преди заседанието на координаторите. След обяд ще ви информирам за решенията на координаторите, след което ще обсъдим доклада на колегата Каунтис, т.е. точка 6. L'insediamento dell'aeroporto ehm, in località ще обсъдим и петициите във връзка с летището в Нотр-Дам де Ланд в присъствието на вносителите на петицията, които са няколко души. по точки 8, 10, 16, 17 и 18 също ще присъстват вносителите на петициите. И сега искам да попитам дали сте съгласни с така изменения дневен ред. Не разбрах нищо. Дали може да ни обясните сега какво се случва? Може да ни, под... да ни кажете какъв е реда на днес въпросите, които ще разгледам не, за да мога да разбера поредността им. Io е, репето, la Значи повтарям. Секретариатът раздаде на членовете променения дневния дневен ред. Започваме с петицията по точка 13 от дневния ред. След това продължаваме с точки 8, 9 и 10. Then we go... След това преминаваме към становището на докладчика Макмилан Скотт. След това ще проведем заседанието на координаторите, а след обеда започваме с господин Каунтис и становището за Вая. И след това 14. И след това 14 точка. Одобрявате ли дневния ред? Секундо пункто. Approvazione дей вербали, delle riunioni. Значи втората точка от дневния ни ред е одобрение на протоколите от заседанията от 21 и 22 януари. Това е предишното ни заседание. Ако до края на днешното заседание не потъстъпят възражения, ще считаме протоколите за одобрени. Трета точка – съобщения на председателя. Имам няколко съобщения. Господин Майер ни помоли петицията 1408 и 1108 за сега да останат открити. Става въпрос за минно дело. И последно съобщение към колегите и сътрудниците на комисията. Господин Босотил ни информира, че напуска Европейския парламент, тъй като е избран за депутат в Националния Малтийски парламент. Мисля, че от името на всички колеги мога да му благодаря за отличното сътрудничество, което имахме през всичките тези години. работата с секретарята и беше в и работата с секретарята, и работата с нас беше в интерес на европейските граждани. А сега да пристъпим към същинската си работа. Петиция 1160 от 2009 година, внесена от Вернер Сандих, който не присъства. Ето защо Давам думата на господин Хокман. Благодаря. Добро утро, госпожо председател. Комисията следи развитието на този проект от 2009 година, когато беше получена петицията. Тук става въпрос за европейското право, член във връзка с директивата за околната среда и за хабитатите, за природните местообитания. В момента се прави увоз. Проекта не беше разрешен и процеса по увоз трябва да приключи този месец. Получили сме въпроси, на които сега бих искал накратко да отговоря. Първият въпрос засяга оценка от германска и от чешка страна. Чешките власти са тези, които трябва да оценят проекта. Общите власти са били уведомени за проекта, както се иска от директивата германската общественост е участвала в процеса на изготвяне на ОВОС, както се изисква от съответния член на директивата. Втория въпрос се свързан с възможно оплакване, възможна жалба. Проверихме дали ОВОС е качен на на вебсайта на чешките власти и не, не сме получили някакви доказателства, че може да е има проблеми с процеса. След това става въпрос за неспазване на европейското право. Комисията не знае да има някои конкретни жалби. Мисля, че третия въпрос беше дали този проект е финансиран от европейски средства, тъй като този проект все още не е получил разрешение, съответно не е, за не е завършен, той не би могъл да бъде финансиран от европейски фондове. Мисля, че това е достатъчно. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за това, че още в началото на заседанието обсъждаме тази тема. Искам да изтъкна основния проблем. Сега комисията е а, изготвила формално правилен отговор, но по същество, без съмнение, става въпрос за проект с трансгранично въздействие, защото е на границата между Чешката република и Германия планираният вятърен парк ще бъде с пилони до 135 метра височина. Това е в средата на Европейски орнитоложки резерват. Така че въздействието на вятърния парк ще бъде на двата вятърни парка ще бъде много вредно височината от 135 метра на перките ще доведе до нарушаване, включително и на пейзажа. До сегашните проекти, включително германско-чешки проекти, бяха по посока на екотуризма, което е в полза на целия регион. На второ място има екологични възражения, защото това е защитена област, местообитание на специфични животински и растителни видове. Да, комисията е дала правилен отговор, информира за това, че е вход процедура, че правилата на играта са а, уредени, че вятърните паркове ще бъдат а, на чешка територия, т.е. чешките е, компетентни органи имат правомощията тук, но Преценката на чешките органи е диаметрално противоположна на тази на немските органи. Значи не става въпрос за някакви просто граждански движения, а става въпрос за наистина диаметрално противоположни становища на компетентни органи. Ето защо възниква въпросът как една, един и същ, една и съща европейска директира, директива а, съдържаща едни и същи критерии, да накара компетентните органи да стигнат до толкова противоположни а, заключения. И въпросът е какво да се прави Имаме защитен регион. Той попада в правомощията на Чешката република, но е засегната и друга държава членка, която е на коренно различно мнение. Значи и двете държави са направили експертизи, взели са експертни мнения. Така че искам да попитам а, комисията как така се стига до това, след като тук става въпрос за трансгранично въздействие. Имам впечатлението, че чешката страна просто по политически път е наложила желанието си да изгради тези два парка. Още веднъж питам две държави членки, диаметрално противоположни заключения от ОВОС. Какво се прави в този случай? Втори въпрос. Когато става дума за вятърни паркове, нещата са доста сложни. Добре, проектът веднъж е одобрен. След което продължава процедура и в последствие се стига до заключението, че има пропуски. Трябва да си го кажем честно. Защото когато се строи вятърен парк, нещата стават за половин година. Много бързо се изгражда такъв парк пилоните се издигат и просто е много трудно след това да бъдат премахнати. Искам да попитам дали при такива проекти, които се осъществяват за изключително кратко време, не трябва ли а, оценката за въздействие върху околната среда да е особено старателна и задълбочена. Защото при такива проекти почти няма възможност е, за поправка на допуснати грешки. Това ми беше вторият въпрос как комисията ще гарантира оценката за въздействие върху околната среда да бъде изключително акуратна, защото тези е, мерки са така да се каже безвъзвратни. И трети въпрос. Какво смята комисията? Какви възможности имат гражданските инициативи в такива случаи? До тук говорих за държавни органи. Още веднъж ще повторя органи с коренно различни становища по един и същи въпрос. И втората част на въпроса е какво могат да направят гражданските инициативи. Те са привлечени към наблюдението какво обаче могат да направят? Какви възможности имат да се намесят, когато официалните органи са на напълно противоречиви, е, противоположни позиции? Тук ще уточня, че Чешката република все още не е получила финансиране за изграждането на вятърните паркове от Европейския съюз. И в обобщение ще констатирам, че в нашата комисия трябва да се занимаем по принцип с въпроса за това, как да се отнасяме към ОВОз а, в гранични региони, където граничат държави членки защото не винаги е целесъобразно компетентността за вземане на решение да се остави в ръцете единствено на едната държава членка, което много често може да бъде в ущърп на другата. Благодаря. Благодаря, господин Ян. Господин Кокман, представител на комисията. В състояние ли сте да отговорите на тези въпроси? Благодаря. Както казах, този проект е трябва, при него трябва да бъде спазно европейското законодателство и в този случай чешките власти трябва да направят оценка на проекта. Немските власти са уведомени за проекта и немската общественост има възможността да участва в процеса. Както бяхме информирани, така се е и случило. Членове на обществеността от германска страна са били част от обществената дискусия, която е била организирана през февруари тази година и там са повдигнали въпросите, които ги притесняват. Ако комисията получи жалба Определено ще проучим допълнително случая, така или иначе го проучваме. Не можем обаче да приемем немската ОВОз, защото тя не е направена в съответствие с европейското законодателство. Това е по въпрос номер едно. Сега, що се отнася до завършването на проекта, за момента този проект не е получил разрешение, т.е. проекта не съществува. И въпреки, че се очаква чешките власти да дадат своето окончателно становище по отношение на възможните ефекти от този проект върху околната среда, за момента комисията не може да намери никакво, никак, не може да намери нарушение на европейското законодателство. Очаква се до края на този месец чешките власти да вземат решение, да приключат процеса по увоз, който включва и а, влиянието на проекта върху областите под защита на натура в Германия и в Чехия. И когато това се случи, вече, ако има някакви нарушения, нещо нередно, комисията ще може да действа. Що се отнася до петицията и молбата от страна на гражданите, приветстваме тяхната гражданска активност, но за момента техните права са напълно спазани. Документацията ми е била предоставена от чешките власти на немски язик. Немските власти са били уведомени кога ще бъде проведена обществената дискусия. На немските граждани е дадено право да участват в нея, както са историли. Благодаря ви. Yeah. Äh, благодаря, благодаря и на комисията. Да, имате право. Решението все още не е взето окончателно. Самата комисия казва, че тя, то се очаква да, се, е, да излезе до края на месеца. Чак тогава може да се обжалва. Едно решение преди да бъде постановено не може да се обжалва. Молбата ми е, когато решението бъде взето, а нещата вървят към политическо решение в полза на вятърните паркове, Молбата ми е жалбите, които ще постъпят веднага след това, да бъдат разгледани незабавно, защото време няма. След като се построи веднъж вятърния парк, няма да има никакъв смисъл дали жалбата е била основателна по същество или не. Доколкото разбирам комисията, те имат готовност за бързо разглеждане на жалбите. Освен това, нека да кажа, човек понякога се обезверява, защото хвърля много усилия хвърляме много усилия. В сътрудничество с държавите членки дефинираме защитени зони. Посочваме едни блага, които трябва да бъдат под защита. Е, може ли в такъв случай след всички тези усилия да се предприемат действия, които да разрушат всичко това? Това обезмисля въобще обявяването на защитени зони. Просто една зона защитена ли е, трябва да са изключени определени строителни дейности в нея в полза на населението от двете страни на границата. Друг въпрос е, че комуникацията между двете държави членки би могла да е малко по-добра. По този въпрос ще поработим. Но, както каза комисията, диалогът съгласно правото на Европейския съюз вече е проведен. Чакаме решението, затова оставям. Е, моля да оставим петицията без отговор, за да я обсъдим още веднъж след вземането на решението. И призовавам комисията още веднъж, е, ако се вземе решение в полза на вятърния парк, както аз очаквам, нека е, незабавно след това постъпилите жалби да бъдат разгледани в най-кратки срокове. Благодаря. Добре, в такъв случай тази петиция остава и за напред без отговор, тъй като нашата комисия първо трябва да извърши проверка на обстоятелствата, описани в петицията и ще изчакаме решението на комисията. Разбира се, че в определен срок ще очакваме отговор от комисията. С това приключваме тази точка от дневния ред и преминаваме към следващата. Това е осма точка. Петиция на Юдит Клайн с унгарско гражданство. Тя е тук в залата и ще й дам думата да разясни въпроса си. Имате 5 минути. Благодаря много. Нашата петиция е за злоупотреби с структурни фондове в някои държави членки при продължаващата сегрегация на хората с увреждания в жилищни сгради. Стотици милиони евро не се инвестират в альтернативите, които се предоставят в общността, за да могат тези хора да живеят спокойно в, в своята общност. Що се отнася до Конвенцията за правата на хората с увреждане, това е част от европейското законодателство, това е задължително законодателство. Ясно се казва, че хората с увреждане имат право да живеят в общността. Тъй като това е вярно, инвестицията на европейски средства в тези институции е всъщност нарушение. Сега ще ви покажа какво някои хора с увреждания смятат за институциите и никой не знае по-добре от тях за какво става въпрос. Освен това, те не смятат, че европейските пари се инвестират в тях. Те са реалните хора, които са засегнати от действията на Европейския съюз, а вие в тази зала сте хората, които може да направите нещо по този въпрос. Бих искала да ви покажа един доста кратък видеоклип. Не знам дали го виждате. The lights. Може би светлината трябва да се загаси. Yeah. Could we switch off the lights? They just should I just play? No.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 într-un orfelinat unde ei bătaie, injecții și mai multe chestii. Ja mislim da bi bilo bune da ne ulažu u institucije i da ne ulažu u obnovu institucija, već Da ulaže u zajednicu i da se u zajednici naprave službe podrške koje bi same osobe sa invaliditetom mogle doći i tražiti neku pomoć i uslugu koja mu u tom trenutku treba.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 So we are uh, requesting that this... И така, искаме тази комисия да остави петицията отворена и също така да я препрати към Комисията за контрол върху изразходването на бюджета за по-нататъчно проучване. Благодаря ви. For the commission, the floor to... Давам думата на комисията, господин Ралф Майкъл. Да. Благодаря ви много, госпожо председател, за това, че ми давате възможност да коментирам по този въпрос. Въпросът е чувствителен и сложен. Това е един въпрос, който се разглежда от комисията и това се случва вече в период от 5 години. знам, че имам само няколко минути устно да ви представя основните моменти в процеса, който сме започнали за този програмен период и за следващия програмен период. Ако искате, мога да ви изпратя по-подробно писмено обяснение за какво, какво точно означава тези неща на практика. Сега, що се отнася до разработването на политики в тази област? Нещата започнаха от 2008 година да случва, 2009 година тогавашния комисар господин Владимир Шпитла. Получи един доклад, в който ставаше въпрос за прехода от грижа в институции към грижа в общността. Сега, що се отнася до прехода, до тази транзиция, това стана част от наш дневен ред по отношение на политиката. Сега искам веднага да ви кажа какво влияние е оказало това върху структурните фондове, защото в настоящия програмен период, който започна през 2007 година, наистина има някои страни, които са получили пари, предназначени за инфраструктура, и тук имам предвид социална инфраструктура и също така инфраструктура в областта на здравеопазването. Главна дирекция Реджио смята, че наистина тези неща, тези пари, знаете, трябва да се разходват, за да се направи прехода. Две от страните, за които се говори в петицията, в двете страни комисията беше изключително активна, що се отнася до а, това, което се случва в България и Унгария. Те са споменати. А, ние сме се опитали да гарантираме че проектите, които ние поддържаме, водят до деинституционализация. В България, например, имаше обсъждания с властите. Там вече има интегриран подход по отношение на въпроса с децата. Това се споменава в петицията за децата в институции. Има една цялостна стратегия за закриване на институциите и прехвърляне на децата в а, рамките на 15 години в общността, където ще получават съответните услуги. Идеята е там да се направят съответни центрове, които наплавяват средата от дома, съответната инфраструктура, за да може да има допълнителни градски услуги вместо институционалната грижа, която имаше преди това. Това е което правим в момента. Сега, що се отнася до Унгария, страна, за която вносителя на петицията знае много, по отношение на прехода, комисията предприя действия през 2009 година. Видяхме, че липсваше ясна стратегия по отношение на деинституционализацията. Така че всъщност нашата препоръка беше да се състави стратегически документ, най-вече по отношение на хората с увреждания, които живеят в големи институции. Службите на комисията участваха в семинари в Унгария. Получихме и съвет от експертите, които работеха в адхок групата, която работи под ръководство на комисар Шпидлер до голяма степен работихме с властите, за да гарантираме, че фондовете се разходват така, че да осъществят стратегията по деинституционализация. Има новосъздаден орган за деинституционализация в Унгария. И той е част от партньорството което се случва под ръководството на а, компетентния орган в Унгария. Всички тези дейности ние ги правим, за да засилим основата за действие през следващия програмен период. период. Новата проекто резолюция има конкретни приоритети по отношение на инвестициите – Става въпрос за финансиране в социалната и здравна област, която ще допринесе за този преход. Може би членовете на парламента, които разглеждат структурния пакет за следващия програмен период, знаят за тези предварителни условности, които са част от механизма за засилване на ефективността на фондовете за в бъдеще. Също така имаме задължителни условия по отношение на Конвенцията на ООН за хора с увреждания, която знаем, че трябва да бъде следвана от държавите членки при изразходване на средствата за в бъдеще. Това е което се случва в момента. Не срещаме пълна подкрепа в а, съвета, обсъжда, нещата се обсъждат и в парламента. Разбираме, че трябва да продължим нещата. Що се отнася до правната основа, трябват ни и насоки, за да знаем по какъв начин да приложим неща на прак... нещата на практика. Две неща искам да кажа тук. Групата Шпидлер, която създаде една серия общи насоки, и насоки за използване на структурните фондове в а, тази област. И комисар Хан също така смята, че това е много практично за в бъдеще и ще може да се използва. Сега разработваме насоки, за да видим по какъв начин на практика могат да се случат нещата. Не става въпрос за лесен въпрос. Разглеждаме Конвенцията дали това означава, че всички институции не могат да бъдат финансирани, ако някои могат да бъдат финансирани, при какви условия. Всички тези въпроси трябва да претърпят много сериозно разглеждане и това е работата, с която се занимаваме в момента. Сега да се върнем за другите два случая Румъния и Словакия. Помолили сме управляващия орган да ни предостави информация за проектите, които финансират, що се отнася до хората с увреждания. Чакаме информацията от Словакия, що се отнася до Румъния. Мога да ви кажа, че там има около 50 проекта за хора с увреждания, които грубо се разделят на, два, на две категории. Социални центрове, които имат а, многобройни приложения и другото е подобряване на градските центрове за предоставяне на услуги. Виждам, че в петицията са изразени притеснения, че в големите институции може да има злоупотреба с човешките права и а, не, а, нехуманно отношение. Ние не сме уведомени за такива случаи, но ако имате информация, това трябва да бъде отнесено към компетентния орган и вече оттам можете да ни изпратите и конкретна жалба към комисията, ако смятате, че има конкретни случаи, в които се финансират такива институции или проекти, които водят до унизително или злонамерено отношение. Станока. Благодаря. Давам думата на госпожа Станока. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на неправителствените организации, е, внесли е, тази петиция. Е, Фундацията на Отворено общество и инициативата за психическо здраве. Мисля, че тази инициатива е много важен аргумент за нас да се борим за приемането на хоризонтална директива за борба с дискриминацията, където да бъдат посочени всички основания за дискриминация. Такова нещо не съществува до сега. Проблемът не е в комисията, а в съвета, който не желае такава директива да бъде приета. Ние цитираме конвенцията на ООН, но все още не сме в състояние да се позовем на собствен правен акт. Това е проблемът тук. Подкрепям категорично приемането на е, тези предварителни условия във връзка с структурните е, фондове, но тук имам въпрос към комисията. Вие споменахте Унгария, споменахте Румъния. Избирателен ли е подходът ви или работите във всички държави членки? И имате ли достатъчно механизми и ресурси, за да прилагате тези условия във всички държави членки? Е, задавам въпроси, но за съжаление е, ще изляза, тъй като трябва да гласувам в комисията Либе. Благодаря ви, госпожа Гьонц. Аз съм унгарка, психиатър и бивш министър на социалните въпро... за социалните въпроси. Това е много важен въпрос с исторически корени. В много централно-источноевропейски е, страни е, хора с различни е, психически или физически увреждания единствено се насочват към големи институции. Това е единственият начин да се работи с тях. Мисля, че е изключително трудно сега да се насочват средства за приобщаване на тези хора към обществото, защото преди не съществуваше такъв подход. Или хората се гледаха в семействата, или живееха в големи институции. Тези картини, които видяхме, много ясно показват какви са проблемите в институциите. Мисля, че изключително важно да се задават тези предварителни условия, които вие споменахте. И те да съществуват преди държавите членки да разработят стратегиите си. Или да има такива стратегии преди вие да одобрите отпускането на средства от структурните фондове за тези цели. Също толкова а, важно обаче е а, да се повиши осведомеността на обществото. Ако попитате хората на улицата, а, повечето от тях ще ви кажат, че решението е да се инвестира в тези големи институции. Но а, на времето съм имала срещи а, с различни кметове и съм ги питала за какво си мечтаят, когато опре до а, изразходването на средствата от структурните е, фондове. И повечето от тях това си мечтая да построят една огромна институция, която да се грижи за възрастните хора или е, за хора с увреждания, били те физически или психически защото според е, тях е, така ще се създават работни места в тяхната община. Е, мисля, че трябва много да внимаваме и трябва да има много голяма прозрачност, да знаем точно какво става на място, кой как се изразходва, дали изразходваните средства съответстват на Конвенцията на ОНЕ за правата на хората с увреждания. Мисля, че това е правомерна и много навременна инициатива да се следи какво става а, със средствата отпускани за тези цели в страните бенефициери. За това бих а, призовава комисията много стрихно да прилага предварителните условия, много а, строго да следи а, изразходването на средствата, като а, проверява дали те се насочват наистина към хора с увреждания или към пациенти поради преобладаващото обществено мнение и мотивациите в централно източно европейските страни, поради мотивите, които водят местните органи, ние всъщност разчитаме изключително на добрата воля на държавите членки и Европейският съюз трябва да бъде по-активен. Благодаря ви още веднъж. Необходимо е за следващата финансова рамка да имаме много ясна уредба, която да подчинява изразходването на нашите средства. Благодаря. Следващият оратор. Искам да поставя няколко въпроса. Както казаха и колегите, цитираме Конвенцията на ООН е, за правата на хората с увреждания, но ние сме се обвързали от, е, с нея. И за това тя е отправна те, точка за нас. Върху нея ще се опира цялата ни работа в бъдеще. Е, предварителните условия са подход, който е одобрен от този парламент, подкрепен от него. Мисля, че е изключително важно да се разбере, че е, ние е, задължително трябва да прилагаме конвенцията на ОНЕ за хората е, с увреждания. Внимателно видях показаното в видеоклипа, видях лицата на хората, видях, че това са истински живи същества. Румънци, хървати и а, би трябвало петицията да бъде оставена а, в ход открита, за да бъдат проучени всички свързани с нея въпроси. Европейският парламент не може да си позволи да допуска дискриминация на хората с увреждания, било по същество или по форма. Наистина, в последствие е, трябва да се види доколко а, всички могат да водят независим живот. Те искат да водят независим живот. Голяма част от тези хора а, да а, учат, да пътуват, да правят всичко както останалите, но разбира се, някои увреждания изискват полагане и на грижа в институции. Може да се помисли за отпускане на а, помощи а, е, там, а, където има тежки увреждания, а, а, така че а, е, лицата засегнати от тях а, да а, могат а, поне деня да прекарват а, в специализирано заведение, а когато увреждането е особено тежко, а, престоят в институцията да е постоянен. Разбирам безпокойствата на хората с увреждания поради кризата, поради економическите проблеми в Европа. Не може да се направи достатъчно за тази група граждани. И всъщност се оказва така, че се затварят а, институции, затварят се центрове. А, не бива да се допуска обаче кризата да ни откаже от постигнатото. А, не бива да се връщаме заради кризата назад. В бъдеще е необходимо повече равенство на шансовете. Всеки да може да се ползва от равенство на шансовете. И, е, трябва да подчертаем, че наистина вярваме в конвенцията на ОНЕ. Благодаря, господин Баго. Köszönöm a szót, elnök asszony. Благодаря, госпожо председател. Подобно на колегата госпожа Генц ще се представя. Аз съм също унгарец, юрист съм и ръководех една община, в която имаше такова заведение. Ако погледнете е, нивото на развитие и е, нивото на социална чувствителност е, в едно общество, най-добре си съставяте мнение от отношението към хората с увреждания. И това е причината, поради която трябва много внимателно да се работи с такива заведения. Господин Кош е, е, е сам е, човек с увреждания и е, е, може да се види от е, неговата е, петиция, че в Унгария, в Румъния и в България до някъде има разлики в ситуацията. Има някои новости. През 2009 година в Унгария създадохме нов орган и привет, правителството през 2011 година прие нова стратегия 30 годишна за решаване на проблемите на хората с увреждания. Този нов подход предвижда, че тези лица не могат да бъдат настанявани в институции с повече от 50 лица настанени в тях. Когато се надхвърли бройката, трябва да се преобразуват, преструктурират съответните е, заведения. Е, става дума за над 1500 души в много тежко положение, е, които със сигурност ще бъдат в по-добро положение след предприемането на тези мерки. Тоест положението в Унгария се подобрява, то е променено до някъде. Много милиарди унгарски форинти са вече инвестирани от унгарското правителство за тази цел. Петицията се опира върху практиката от 2008-2009 година. Ние също сме имали предвид тази петиция, когато сме разработвали мерките си. По отношение на България и Румъния, както и на Унгария, тази е, петиция, според мен, е, вече е, няма място. в Словакия та, положението е различно. В Румъния обаче има позиция на правителството, която изисква да продължим да работим по петицията. Там е важен проблема. Всъщност в петицията има а, споменати доста страни и нашата а, комисия, за съжаление, няма а, възможност и право да продължи разглеждането. За това аз предлагам да а, приключим а, работата по тази петиция, а, жалбоподателят да се свърже директно с комисията, а да внесе отделна жалба само за Румъния, за да можем да работим за Румъния. Благодаря. Това е много сложен въпрос. Мисля, че всички ние се разчувствахме от това, което видяхме в видеоклипа. Наистина, човек не може да не почувства нищо, когато вижда тази ситуация. И това е нещо, което по един или по друг начин засяга лично всеки от нас. Аз лично познавам много хора, които са засегнати от този проблем в своя личен ежедневен живот. Аз лично имам познати, които имат подобни проблеми на тези, които видяхме. Сигурен съм, че всеки от вас има такива познати в семейството си, в кръга на приятелите си. Отговорът на комисията беше интересен и ми дава увереност, защото мога да видя, че въпроса за конвенцията е залегнал в работа на комисията, т.е. той не е пренебрегнат. Също времено виждам, че ситуацията в различните страни е много различна. Защо е така? Защото всички ние идваме от различни системи. Всички ние имахме различни системи в миналото. Сега трябва да се опитаме да разгледаме проекта с а, няколко поставени принципа. Няма да имаме формула, която да е универсална за всички. Трябва да подходим прагматично по отношение на това как прилагаме тези принципи, които всички искаме да спазваме. Това, което се случва в а, моята страна, но и в други страни, подхода за хората с увреждания е съвсем различен. През последните три десетилетия виждаме големи промени в начина по който хората с увреждания а, получават а, отношение от страна на институциите. Преди 40 години, например, хората с различен вид увреждания просто щяха да бъдат избутани някъде и биха били сложни в институция. Никой не би вярвал, че тези хора трябва да се радват на правата си по същия начин, както и другите граждани. Виждаме, че нещата се променят. Например, това е вярно и за правата на жените, правата на хомосексуалните. Това са различни групи, които векове са, са били обект на дискриминация от страна на обществото, така че бавно настъпващия социален прогрес на нашия континент от означава, че тези групи могат да бъдат по-лесно идентифицирани, да получат своите права. Тези, които не са могли да се радват на правата си преди, които не са били третирани по равнопоставен начин, сега вече за тях има документи, които оказват, че трябва да се радват на равнопоставено отношение в обществото. Ето защо от изключително значение да постигнем напредък за разработването и развиването на правата на всички тези граждани. Тези хора, които всъщност са засегнати от тези трудности, хората, които са упражнили натиск да се признаят техните права. Знаете, жените потърсиха правата си, хомосексуалистите потърсиха своите права. Сега хората с увреждания си търсят правата. И мисля, че ние всички просто трябва да приемам техните искания от гледна точка на справедливост, от гледна точка на солидарност. Има нещо, което тук ме притеснява в петицията, която ни се представя. И преди това искам да кажа, че съм за тази петиция да остане отворена. И смятам, че трябва да продължим работа по нея, защото това е въпрос, по който трябва ясно да изкажем подкрепата си. Но, от гледна точка на здравия разум, ми се струва, че не трябва да изхвърляме механизмите, а по-скоро да ги направим по-съвместими с реалните нужди. Ясно е, че има, на мен поне ми е ясно, че има различни по степен увреждания. Има такива, които изискват някой да се грижи за човека в център, в институция. В някои институции наистина има лошо отношение към пациентите и това ние не трябва да приемаме. Определено достоинството на хората с увреждания трябва да бъде спазвано. Но тук нещата отиват вече в различна посока, става въпрос за съвсем различни неща. Обществото има задачата да гарантира, че достоинството на хората в тези центрове се спазва. Не можем просто да ги набутаме в тези центрове, да затворим вратата след тях. Има хора, които са много уязвими, те нямат възможността да реагират и да се защитят. И това е нещо, за което всички ние сме съгласни. Проблемът е тогава, когато казваме не, не, не. Трябва да интегрираме тези хора в обществото и поради тази причина е, <clears throat> извинявайте, незаконно да направим а, ремонт, или да изградим такава институция. В нашата страна ние се учим от своя опит, докато работим. Също така имаме подкрепа в случай, че семейство иска да вземе да вземе член на своето семейство, който при това е бил настанен в институция и да се грижи за него. Когато става въпрос за хора с сериозни увреждания, тогава трябва да признаем, отговорността на държавата, която трябва да се грижи за тях. De tipo social, algunas de tipo religioso, otras de tipo mm, eh, Има различни институции, включително и религиозни, а, има и институции на кооперативен принцип, кооперативи между, да речем, семейства а, на хора с увреждания. И доколкото ми е известно, някои такива альтернативни институции работят отлично, а онези, които не работят добре, просто трябва да бъдат променени. Това, което ме притеснява във връзка с тази петиция е подходът а, именно, че излиза, че би могло да бъде незаконно ако Европейският съюз подпомогне финансово една от, един от трите варианта институции, семейства или финансиране е, с цел интегриране на хора с увреждания, които на практика имат желание да се интегрират. Предизвикателството се състои в това не да направим несъвместими тези три варианта, а напротив да ги съвместим, защото и трите варианта крият опасност от е, злоупотреби, от е, допускане на грешки и пропуски. Но само заради това, че има злоупотреби, не бива да игнорираме, да пренебрегваме прекрасните примери, които съществуват. И не бива да стигаме до заключението, че един от трите варианта трябва да бъде изключен, а друг пък да бъде предпочетен. Смятам, че петицията, която обсъждаме, всъщност е посветена на изключително важна тема. За това съм за тя да остане без отговор и комисията да продължи да ни държи в течение по развитието й. Господин Фас, Паска. Euh, Госпожо председател, драги колеги, не познавам механизмите на социалните служби и услуги за е, лицата с увреждания в Унгария, Румъния или България. Но Европейската е, комисия е преценявала е, извършването на социални услуги в Словакия и мнението й е, че това е добър пример от практиката – като разбира се, е, по възможност е, в нашата страна ние трябва да направим и повече за лицата с увреждания. Е, сигурен съм, че словашкото правителство ще използва всички е, примери от практиката, които са подходящи, за да подобри положението на тази категория лица. Благодаря. Благодаря, господин Ниел. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вносителите на петицията. Мисля, че никой не спори, че петицията повдига изключително важен въпрос и както казаха някои от преждеговорившите, в самото общество в момента протича процес на промяна на мисленето по отношение на лица с увреждания. По-раншния подход беше да бъдат изолирани от обществото. Сега нещата вървят към интегриране. В моята страна усилията в това отношение са много успешни. Например, лица с увреждания посещават обикновени училища, защото това е първият етап, първата стъпка към интеграцията. Аз съм също за да оставим петицията за сега без отговор, а, за да можем да следим нещата, да извършим мониторинг. Ако щете, да, в крайна сметка има три възможности за интегриране на лица с увреждания. Първо, в семейството. И ако интеграцията в семейството е възможна, тя трябва да бъде подкрепена и подпомагана. Вторият вариант е предоставянето на собствено жилище, ако разбира се са в състояние да живеят самостоятелно. В Германия имаме института на обгриженото самостоятелно живеене. Това не е институция, но о, хората имат покрив над главата си, но и обслужване има е осигурено. И на трето място, разбира се, класическите институции. То ще си остане необходимо а, за определени видове увреждания. Знаете, че в живота не всичко е черно и бяло. Но не бива да забравяме нито за миг, че хората с увреждания трябва да получат шанс да участват в ежедневието. И ние всички сме длъжни да им предоставим този шанс. Би било грешка да приключим работата по тази петиция днес. Съгласен съм, че трябва да наблюдаваме нещата, като тук имам предвид не само държавите членки, изброени в петицията, не. Става въпрос за целия Европейски съюз, защото промяната на менталитета в момента протича навсякъде. Затова е от отлична идеята да наблюдаваме процесите. Дори бих предложил да разширим темата и да я предадем в ръцете на други компетентни комисии на този парламент. Наблюдението ще ни помогне да отстраним грешките, които евентуално ще се допуснат. Баго. Една минута на господин Баго. Е, е, е, да, всъщност ние се консултирахме с колегите през това време. Ако може е, да бъде разпрострян процесът на наблюдение върху всички страни, е, тогава ще преразгледам позицията си и е, ще застана на позиция тази петиция да остане открита, т.е. да не бъде приключвана. И евентуално можем да направим сравнение с правната служба на комисията и да видим дали ще стигнем до друго мнение в бъдещите месеци. Надявам се всички колеги да са съгласни. Давам а, на относителя на петицията една минута за отговор. Е, Благодаря за всички коментари, с които подкрепихте петицията. Това, което чувам, е, че вие поддържате тезата, че хората с най-тежки увреждания имат нужда от институцията. Не. Това е една от нещата, за които ние ще трябва да продължим да се борим, да покажем, че нещата всъщност не стоят по този начин. Тези хора не трябва да бъдат отделени, не трябва да бъдат принуждавани да живеят заедно, възоснова основа на степента на тяхното увреждане. защото тук става въпрос за нарушаване на основно човешко право. Никой от нас не би трябвало да бъде насилван да живее отделно от, обществе, от, от обществото с, с други хора, които не е избрал. Всичко зависи от степента на подкрепа и вида подкрепа, която се предоставя на хората, за да могат те да функционират и да живеят в свои собствени общности, без значение каква е степента на тяхното увреждане. Благодаря. Благодаря на всички за конструктивното обсъждане. Мисля, че тази петиция повдига редица тревожни въпроси и за това трябва да продължим да и отделяме внимание. Почти единодушно бе изразена молбата да я оставим без отговор за сега. Мисля, че това е единственото решение, за да наблюдаваме нещата. Що се отнася до конкретната ни работа, тя ще бъде свързана преди всичко с влизане във връзка с националните компетентни органи, като ще настояваме, разбира се, и за отговор от тях на поставените в конкретната петиция въпроси, защото тук говорим за системи, които съществуват в рамките на националното законодателство относно хората, лицата с увреждания. Тъй, че трябва на първо място да проверим дали разпоредбите на това законодателство съответстват на изискването за равни възможности на всички граждани на базата на хартата на основните права, конвенцията на ОНЕ, Също, разбира се, трябва да се извърши проверка за използването или злоупотребите с общностни средства. Този въпрос ще относем до комисията по бюджетен контрол, за да разгледат начина по който са използвани средства от структурните фондове. Също така можем да се обърнем към Комисията по регионално развитие, която в момента се занимава с новия общ регламент за фондовете и може би трябва да им обърнем внимание, е, че трябва да се засили системата за контрол и мониторинг. Разбира се, че ние като парламент ще подкрепим комисията след като чухме какво каза тя. Както каза колегата Занука, ние се позоваваме и на директивата за недискриминация. Може би не е лошо да включим въпроса и в дневния ред на компетентната комисия. Благодаря на вносителите и на онези, които взеха думата. Искате още нещо да кажете? Искам още веднъж да повторя и подчертая предложението си. Всичко е правилно, което казахте, но нека да не ограничаваме нещата само до страните, конкретно посочени в петицията, а да разширим действието и за всички европейски страни, за да се получи един истински европейски дебат. Значи не само да проверим конкретно в страните как стоят нещата, които са споменати в петицията, а да наблюдаваме цяла Европа. Имаме това право като комисия по петициите с, в 28-те държави членки. Се сите d'accordo, facciamo una richiesta su tutta. Добре, съгласна съм в такъв случай наистина да разширим наблюдението върху всички страни от държавите членки. Благодаря. Преминаваме към девета точка. петиция 279 от 2012 година, внесена от лице с унгарско гражданство относно реформата на пенсионирането на лица с увреждания в Унгария. Самият вносител не присъства, за това Илария Пацедура от комисията ще вземе думата. Законодателството на Европейския съюз за лицата с увреждания е много ограничено. Единствената директива е 2078, която забранява дискриминация на тези лица. Тази е, директива обаче се прилага само към е, сферата на трудовата заетост. От компетентността на държавите членки е да организират е, обществено осигурителните си системи и законодателството на всяка държава членка следва да предпише условията, при които се отпускат обществено-осигурителни обещетения, както и техният размер и срокът на изплащането им, включително е, обещетения за е, увреждания. Комисията е, изразява съжаление. Е, е, във връзка с положението в Унгария, е описано в петицията, но с оглед на извънредно ограниченото е, законодателство на Европейския съюз и неспособността му да предприеме никакви действия по отношение на размера на обещетенията, комисията няма възможност да коментира тази петиция допълнително. Колегата Генц. Е, е, Ще се изкажа на унгарски. Именно това е, е проблемът. Говорим за въпрос, който е от компетентността на държавите членки. Е, цялата сфера на пенсионирането и общественото е, осигуряване е от компетентността на държавите членки. Но все пак има проблем тук. Цялата пенсионна система в Унгария претърпява реформи в момента, промени. На 20 декември е, Националната асамблея, Унгарският парламент, прие закон е, за преобразуване е, на тези пенсии в социални помощи. И този закон ще влезе в сила от 1 януари трябваше да влезе в сила от 1 януари на следващата година. Тоест, хората имаха 10 дни да се подготвят. Става дума за същия размер. Онези, които обаче са навършили 55 години или са по-млади от 55 години, срещнаха някои проблеми тъй като техните плащания не фигурираха в списъка на гарантирани елементи на обществено-осигурителната система. За тях сумата намаля тук има роля и данъчното законодателство, защото ако се увеличи данъкът, тогава ви се намалява размерът на обещатението. И освен това, имаше промени в изискванията за вноските. Необходимо е, е да се извърши е, е, преглед. Ако лицето не се яви на преглед, отпада плащането на обещетение. И допълнителен проблем е това, че няма възможност за обжалване. Заинтересованият се уведомява с писмо за промяната на пенсията и нейното преобразуване в социална помощ. Той няма никаква възможност да обжалва, тъй като не му се изпраща административен акт, някакво административно решение. Някои е, други обещетения вече не се изплащат. Например, помощите за пътуване. В е, е, новите е, изисквания се поставя една бариера е, е, и във връзка с трудовото възнаграждение, което може да получава лицето, за да е, получава е, обществено осигурителни обещетения. Правният анализ тук показва, че наистина има реална загуба на права. По едно от делата, с които бе сезиран, Съдът на Европейския съюз възприе определена позиция. Става дума за делото за принудителното пенсиониране на съдии. Там а, с а, незабавен ефект а, беше а, променена а, възрастта за пенсиониране в съдийското съсловие. Една от констатациите а, на съда беше, че съдиите не са имали възможност да се подготвят за тази законова промяна и за нейното изпълнение. По същия начин и тук правоимащите лица а, не са могли да се подготвят за внесената законодателна промяна или са изгубили обещетенията си или техният размер значително е намален. Освен всичко останало, те нямат и възможността да атакуват а, мярката, която се изпълнява спрямо тях пред съд, тъй като а, тя не се а, съобщава с административен акт, с решение, а с а, обикновено уведомление, едно писмо. Значи, тук има проблем, а, свързан и с правовата държава, и с правната сигурност. А, Тъй като жалбоподателите не можаха да дойдат, аз просто се почувствах задължена да обобщя тяхното искане и тяхната позиция. Господин Мартинес Мартинес. Благодаря, господин председателя. Госпожо председателя, в последната петиция мога да кажа, че едни от най-големите промени в Испания, които се виждат през последните няколко години, се свързани с така наречения закон за независимостта, в който се въвеждат различни механизми, не задължително пенсии, различен вид плащания, които се правят, за да се гарантира, че хората, които са били зависими, могат да живеят достоен и независим живот. усилията, които са положени и този закон, който се превърна в стълб на политиката в Испания. Не винаги са били толкова щедри, колкото биха могли да бъдат, но бяха важен жест от страна на правителството. Те могат да бъдат доразвити. Както каза и колегата, но економическата криза не трябва да засяга прогреса, напредъка, който беше постигнат в различните държави по отношение на осигуряване на защита за групи хора, които обичайно са се радвали на лошо отношение и най-вече тези групи на зависими хора, каквато е групата на хората с увреждания. Е, е, е, трябва да подпомогнем тези, които се грижат с тях. Така че аз вярвам, че въпросът е много важен. Това, което аз бих предложил е да оставим тази петиция открита. И ако комисията смята, че трябва да направят едно задълбочено проучване, за да се види до каква степен Кризата засяга пенсиите и услугите и всички усилия, които се полагат в нашите общества от вече години. Да видим до каква степен те са урезни заради економическите затруднения. Освен това, комисията може да направи наистина задълбочено проучване, за да види в кои области се полагат усилия, какво се прави в държавите членки през последните 3-4 години, къде се виждат орязвания вследствие на кризата. Сигурен съм, че няма нито една страна, която не е отстъпила маничко назад а, по отношение на усилията си в защита на тези уязвими групи от обществото. Е, la, la тези усилия, които се правят за намаляване на трудностите, които срещат хората с затруднения и подпомагане на хората, които се грижат за тях, всички тези политики, които са били въведени в целия Европейски съюз, неизменно са били засегнати от а, намаляването на бюджета, но бих ви призовал да оставим тази петиция открита, за да видим до какъв резултат ще достигне проучването на комисията. Да видим и какво се случва в тази област, която е от такова значение за всички нас. Разбира се, тук приложното поле е ограничено, но по този начин можем да видим какъв вид общество бихме искали ние да имаме в а, Европейския съюз. Благодаря, госпожо председател. Съгласен съм с принципите и с становището на господин Мартинес Мартинес, а именно, че става дума за много важен въпрос и именно това е подходът, който да възприемем. Но, за съжаление, е, често пъти няма никаква информация за положението в Унгария и за режима на този тип обещетения е, в Унгария. Не мога да преценя е, обстоятелствата, визирани в петицията, и а, личното положение на жалбоподателя, но а, не а, става дума за това да се започва наново а, а, един а, преглед на състоянието като цяло. А, вярно е, че през последните 20 години се зароди и създаде един а, нов сектор, нова дейност, а, така да се каже. А, някои хора си изкарват а, хляба а, а, с обществено-осигурителни обещетения. Значи, е, в продължение на години някои е, хора е, работят в сивата или дори в черната економика и в същото време получават обещетение. Правителството трябваше да се справи с този проблем и за това се допита до лекари, до най-различни специалисти. Оказа се, че статистически данни са били подправени. През 2010 година е, броят е, на е, лицата, получаващи пенсия за инвалидност и то в съвсем млада възраст, беше далеч над средното в Европа. Не бих казал, че тук говорим за проблеми на праводвата държава или на или свързани с правната несигурност, защото Европ... Унгария е демократична държава с Съдът на Европейския съюз се е занимал с аналогични случаи и вече е претеглил доводите за или против и не мисля, че комисията по петиции може да се занимава с такива въпроси и да прави преценка. И сега мога да кажа нещо като юрист, а не като политик. Европа не ограничава свободата на държавите членки в областта на общественото осигуряване и Именно националната уредба е тази, която определя условията за получаване на пенсия за инвалидност или въобще за получаване на някакво обществено осигурително обещетение. Следователно, Европейският съюз има съвсем ограничена компетентност в тази сфера, а що се отнася до размера на обещетенията, които да бъдат отпускани, Очевидно е, е, че в това отношение петицията трябва да бъде приключена, защото ние нямаме никаква компетентност по тази материя. В противен случай. Е, е, разбира се, винаги остава пътят пред Съда на Европейския съюз. Ако има някакъв реален юридически проблем, съдът може да се произнесе. Госпожа Гюнц. Една минута, госпожо председател. Позволете ми да отговоря на а, колегата, който също е унгарец. Ето какво става в Унгария. Групите, които са в тежко социално положение, имат е, квалификация и живеят при е, обстоятелства, е, е, които е, засягат тяхното човешко е, достоинство. Е, колегата каза, че това са измамници. Е, една такава голяма група хора в уязвимо положение да бъдат наричани измамници е нередно. Е, е, като се има е, предвид е, неодавнашното изменение на внесено за Конституцията, може дори част от тези хора да се окажат престъпници. Това е наистина опасно. Всъщност, много придобити при предишния режим права сега се отнемат. Това е истината. Благодаря. Мисля, че чухме доста разнообразни мнения в рамките на дискусията, така че според мен не можем да приключим работата по петицията. Напротив, дългът към гражданите ни налага още веднъж да се обърнем към комисията, особено в светлината на изказването на господин Мартинес трябва да се проучат последствията. Последствията от това, че държавите членки са дали гаранции за пенсиите на гражданите. Това е аргумент, пред който комисията не може да си затвори очите, защото попада в нейната компетентност. И в Италия, моята страна, бяха проведени реформи в областта на пенсионното дело. Прияти бяха нови закони, които доведоха до опустошителни последствия в Италия много граждани вече не получават никаква пенсия, именно след една промяна на законодателството, извършена под натиска на Европейската комисия ние сме длъжни да отговаряме пред гражданите, за това оставяме петицията открита и ще очакваме подробен отговор от комисията на всички въпроси, които бяха зададени тук. Сега предаваме, преминаваме към следващата петиция. Тя е десета точка от дневния ред, внесена от Лоренцо Торто с италианско гражданство относно правото на заетост на хората с увреждания. Господин Торто има думата и има 5 минути време. Благодаря, госпожо председател. Аз Лоренцо Торто искам да се възползвам от възможността да благодаря на всички от все сърце за това, че приехте петицията ми за допустима и я разглеждате. Благодаря ви за възможността лично да ви обясня за какво става въпрос. Мисля, че хората с увреждания са огромен ресурс за Европа и всички ние трябва да осъзнаем това. Трябва да осъзнаем колко е дълбоко страданието на хората с увреждания и на техните семейства, когато не успяват да упражнят правата си в едно общество, което гледа на тях не като на ресурс, а като на хора, които, пред които се поставят все повече бариери. Има редица фирми, които изобщо не а, назначават хора с увреждания. В Италия има един закон под номер 68 черта 99, съгласно който никой работодател не е задължен да назначава лица с увреждания. Когато настъпи криза, например, всяка фирма може да обяви, че няма да се придържа към предвидената квота за лица с увреждания. Има достатъчно такива фирми, които не биват наказвани. Единственото, което им се случва е, че плащат една смешна глоба в Италия има общо около 750 хиляди лица с различни увреждания и е, увреждания, които са вписани в един списък, е, е, който постановява, че хора с такива увреждания трябва да бъдат назначавани на работа. От тези 750 хиляди, 80% са в процес на търсене на работа и не успяват да си ги намерят. ООН е, докладва в общо за индустриализирания свят за 30-40% хора с увреждания без работа. Когато един безработен е здрав, той страда. Двойно повече страда човек с увреждане, който а, не бива назначаван на работа. Има цяла програма за заетост и растеж. В нея трябва да се включи и изискване за увеличаване на процента на хората с увреждания в а, трудовия пазар, за да се гарантират тяхната, тяхното приобщаване в обществото. Високият процент на хора с увреждания в Европа е два пъти по-голям от процента на безработните без увреждания. Много съжалявам, че в Италия директива 7-8 от 2000 година не е приложена. Именно тази директива изисква от работодателя да предприеме необходимите действия, за да могат хората с увреждания да имат достъп до упражняване на професия и професионално развитие. Италианският закон обаче не предвижда такова задължение на работодателите към хора с увреждания. През април 2011 година комисията реши да стартира процедура за нарушаване на договора срещу Италия пред Общия съд на Европейския съюз, именно защото Италия не прилага, не транспонира тази директива. Този факт, разбира се, доведе до това, че просто бяха закрити работните места, които иначе биха били на разположение на хората с увреждания. Разбира се, че а, тези въпроси са прерогатив на държавите членки, в случая на Италия, но тук искам да подчертая, и то на базата на данните, които посочих, че всички ние в този живот – имаме задължението, не институционализираното, а моралното задължение, да зачитаме правата на лицата с увреждания, които заедно с семействата си ежедневно се борят с равнодушието и несправедливостта в ежедневния живот. Безмерно страдание е да си прикован към инвалидната количка. Не мога да го опиша. Благодаря за вниманието. Благодаря. Сега давам думата на Европейската комисия. Благодаря. За тази петиция ще говоря на италиански язик. Direttiva 2078 stabilisce un quadro generale per la lotta contro... Директива 2078 задава изискванията за хора с увреждания на работното място. Една от нещата, за които се говори тук, е, че трябва да има разумни оговорки от страна на работодателя, за да може хората с увреждания да придобият работно място и също така да могат да напреднат в кариерата си. В комисията наистина се започнаха мерки е, срещу нарушаване, извършено от е, Италия, защото ни се струва, че те не са се съобразили с член 5 на директивата по възможно най-добрия начин. През април 2011 производството стигна до съда, в момента то тече. Ако се окаже, че Италия не спазва европейското законодателство, то тогава по силата на договора и договорите, те ще трябва да адаптират националното си законодателство към тази директива 2078. Освен това, там се призвават държавите членки да възприемат конкретни мерки така наречените положителни мерки, положителни мерки, които имат за цел не да създават а, специални изисквания за структурни промени в пазара на труда, както казах, по отношение на директива 2078. Компетенцията за това е възложена на държавите членки. В заключение, комисията разбира трудностите, които хората с увреждания могат да срещат в Италия, но потвърждава, че тези въпроси са от изключителните компетенции на държавите членки, що се отнася до директива 2078. Кой би искал да говори? Господин Мартинес. Ustedes comprenderán y como yo me figuro que nos sucede a todos. Благодаря, госпожо председател. Вие ще разберете това. Е, на всички ни е, се случва. Има хора, които е, се гордеят с това, че носят като знаме солидарността. Хора, които не могат да реагират по друг начин – начин различен, освен а, по това досие да поемем абсолютен ангажимент. Има нещо, което ме изненадва а, във връзка с тази петиция. Въпросът е очеваден и по такъв очеваден въпрос а, са необходими две години за произнасене на съда на Европейския съюз. Ами какво искаме от комисията тогава? Как може е, комисията е, да е, направи нещо, с което е сезиран съдът и което съдът не прави? това досие виси с години. Делото виси с години. Комисията ни го казва, жълбоподателят ни го казва. Италия не е, не е изпълнила ангажимент, който е поела в тази област. освен да бъдат подканени отново италианските компетентни органи, мисля, че трябва нашият председател също да пише писмо, за да изрази нашето разочарование, нашето нашата голяма изненада за това, че толкова време е необходимо, а, необходимо на съда, за да се произнесе. Искам да се спра на нещо, което трябва да знае нашият жълбоподател. Парламентът в момента работи е, сериозно е, по изпълнението на изискванията на е, хората с увреждания. Ежедневно се срещаме с представители на различни групи хора с различни увреждания. И това е нещо, което Европейският парламент, може би не и всички колеги знаят, но тези, които знаят, Онези, е, които имат в своето семейство, сред приятелите си хора с увреждания, знаят много добре колко години работа а, сме посветили на този въпрос а, и а, ние не би трябвало да грешим а, с прилагането на тези норми. Не става дума за благотворителност. Става дума за това да се гарантира възможност на хората с увреждания да работят и да се поеме ангажимент за осигуряване на работни места. Е, според мен, госпожо председател, е, е редно е, да се обърнете към председателя на Съда на Европейския съюз, за да му пожелаете по-бърза работа по това дело. Господин Яр. Аз също бих помолил комисията в рамките на процедурата по... срещу Италия, срещу за, за нарушаване на договора. Да обърна още веднъж на Италия внимание на директивата, която е, трябва да приложи и която ги задължава да, даде, да, дадат достъп до професионален труд на хората с увреждания. Това е 78 директива от, 2000, от 2000 година, която Италия не, е предлага, не прилага в пълна степен и именно това желае вносителят. Разбира се, че структурните недостатъци трябва да се отстранят от държавата членка. Те са нейн прерогатив, но те са следствие от не и прилагането на директивата. Така че е важно Италия още веднъж да бъде предупредена, че трябва да а, прилага разпоредбите на директивата. Още повече, че става въпрос за директива, която а, не допуска някакви тактически ходове за отлагане. Става въпрос за членове на нашето общество. Затова нека да оставим петицията за сега а, открита и да помолим комисията да призове Италия най-сетне да започне да прилага директивата. Си, до la parola al firmatario per un minuto per la replica. ringrazio tutti. Една минута на вносителя на петицията. Аз говоря от дълбочината на сърцето си и хората като мен, които страдат в тишина, защото тези хора не могат да се изразят по начина, по който аз имам възможност днес пред вас да се изправя и да говоря. За мен беше чудесна възможност да а, мога да дойда тук и да говоря пред всички вас. Надявам се, че моят скромен глас ще бъде чут и ще помогнем на тези хиляди хора, които не получават помощ и чието семейства са изоставени. Не можем да кажем, че тук става въпрос просто за една държава членка, която е извършила нарушение. Така че ви призовавам да бъдете пазители на договорите не само от мое собствено име, но от името на много хиляди хора, които се нуждаят от вашата помощ. Вие имате правомощията, имате силата да промените ситуацията. Времето тече много бавно за нас, хората с увреждания. Не можем да чакаме институциите толкова бавно да си свършат работа. Не можем да изчакаме правосъдието да бъде въздадено толкова бавно. А ако трябва да чакаме толкова дълго това за тези от нас, които сме слаби, е несправедливост. Ние сме двойно ощетени веднъж от своето заболяване, от своето увреждане и от факта, че не можем да изискаме правата си и да получим по-добър живот. Аз съм един човек, имам един живот, надявам се, че съм успял да направя нещо добро. Моля ви, призовавам ви да бъдете пазители на договорите, да направите нещо добро, да промените ситуацията, за хората с увреждания. Историята се променя с малки жестове. Вие имате силата да пренесете това послание. И моля ви, не обвинявайте държавите членки, ако те не правят нещо. Когато едно дете извърши нещо нередно, родителите го коригират – Европа е едно голямо семейство и ако една държава членка прави нещо нередно, семейство трябва да я коригира. Особено в случай, че страдат хора. Тук не говоря само за себе си. Аз страдам, но заедно с мен страдат и много други хора. Благодаря ви много от цяло сърце за това, че ми дадохте тази невероятна възможност да се обърна директно към вас. За мен това е подарък. За първ път идвам до Брюксел и за мен това е много удовлетворително. Благодаря, господин Торто, казва председателката. Благодаря за вашето становище. Самата аз съм италянка и трябва да кажа, че съм наистина ужасена от недостатъците на нашата система. Аз самата като член на националния парламент се опитвах да променя нещата, защото смятам, че тези неща са неприемливи. Европейския съюз наблюдава процедурата, извинявайте, наблюдава ситуацията в Италия. Те започнаха процедура срещу Италия през 2006 година. Това е и това е е един европейски въпрос и аз не мога да си отговоря на въпроса как е възможно едно производство започнано през 2006 година да не е приключено до 2013 година. Не мога да разбера къде е ролята на комисията и на нас, при положение, че отнема толкова дълго време да бъде взето решение и то в ситуация, в която всеки миг е от огромно значение както предложиха някои от нашите колеги, ще пишем писмо до съвета, ще ги помолим да ускорят съдебното производство. Също така ще помолим и комисията да се опита да ускори процеса от своя страна. Това трябва да се прилага за всички процедури, когато има нарушение от страна на държавата членка, защото няма как ние да можем да ги заплашваме с процедура за нарушаване на законодателството, ако тя отнема толкова дълго време. Държавите членки трябва да спазват законодателството и в този случай правилата на Европейския съюз не се спазват и това не може да бъде продължено. С това ще приключим тази точка от дневния ред. Сега ще преминем към доклада на господин Макмилан Скот. Това е първия обмен на мнения по този доклад в рамките на нашата комисия. Благодаря ви, госпожо председател. ще ви предоставя работния вариант на становището относно прегледа на оценка на въздействие върху на прегледа за оценка извинете, на годишния доклад относно дейността на комисията по петиции. По този начин ще можем да видим по какъв начин се изпълнява законодателството в държавите членки, какво е сътрудничеството между парламента, комисията, съвета и гражданското общество. Докато все още чакаме да излезе статистическите данни, виждате много хиксове в моя документ. Този работен вариант се фокусира върху основните неща, по които сме работили. Човешки права, вътрешен пазар, околна среда, хуманно отношение към животните. Ще обяснил съм всичко в абстракта, но ще се фокусирам върху няколко точки. Една от важните последствия от нашата работа е работната група по Леди Коста и правата на собственост в Испания – Знаете, когато започнах своята работа, започнахме да работим по една серия такива петиции, най-вече фокусирани върху Испания и Португалия. Това беше през 1995-та. Срещахме се тук в Брюксел с представители на испанското правителство. През последната година видяхме и стартиране на Европейска инициатива за граждани. В нея комисията има огромно значение по отношение на публичните изслушвания. Годишният доклад от 2011, е изготвен от наш колега, показва, че най-много петиции има по отношение на основните човешки права. и доклада за работа на комисията Либе показва, че има дискриминация въз основа на а, вярвания, сексуална ориентация, пол и така нататък. Един от другите моменти беше, беше нашата позиция по отношение на акта. Получихме петиция с 2,5 милиона подписа, защото те смятат, че акта нарушава основни права след а, дебата през 2012 а, и силното обществено противоречие, а, неодобрение, извинявайте, на този документ а, доведе до негативен вод и в парламента. Сега става въпроси за Агенцията за децата. Има все още нерешени въпроси по отношение на правата на децата и вярвам, че те трябва да влезнат и в моя доклад. Сега ще се до, гражданс... до гражданските права и свободи. Те също са важни. Разгледахме и влиянието на економическата криза върху значението на гражданските позиции, права и свободи. Разгледахме петиции за различни аспекти на околната среда, води, добиване чрез фракинг и така нататък. Сега като говорим за практическите моменти, за графика, на 28 април ще ви предоставя проекто доклада с статистическите данни. Надявам се през май да го разгледаме и да го приемем през юни. Надявам се този доклад да бъде гласуван на пленарно заседание през септември. Отново искам да ви кажа, че това е работна версия и а, тя е отворена за вашите коментари. Едно последно нещо, което бих искал тук да добавя. И това е моята огромна благодарност към председателката на тази комисия за работата с господин Шулц. Става въпрос за въпроса едно място за гражданите на Европейския парламент. В момента се разглежда въпрос по доклад по собствена инициатива във връзка с седалището, с единното седалище на парламента и се надявам този въпрос да бъде разрешен скоро. Благодаря. Много ви благодаря. Господин Макмилан Скот, госпожа Жданока. Благодаря, госпожо председател. Искам да е, изразя висока оценка на работата на господин Макмилан Скотт по обобщаване на получените петиции през 2012 година. Е, въпросът ми е, е към господин Дейвид Лу. Може би греша, но ние май приехме а, и доклад а, за посещение to also to fundamental rights and the rights в Йоркшир, ако правилно чухме. А, беше свързано посещението с използването на език а, с правото на семейен живот. А, знаете за всички тези проблеми с разведени семейства, при които когато единият родител посещава детето си, е, не му се разрешава да говори на собствения си език. Ние разгледахме този въпрос и е, обсъдихме е, необходимостта тук да не се допуска дискриминация на основата на езика, който се е, говори. Много бих се радвала, ако този проблем намери отражение също в доклада за 2012 година. Гарсас. Колегата Гарсас. Президента. Благодаря, госпожо председател. И аз искам на своя ред да поздравя господин Макмилан Скот за извършената работа. Искам да му кажа, че е, в този е, доклад е, е отразено значението на Комисията по петиции към Европейския парламент и специфичната роля на тази комисия, уникалната и роля като защитник на правата на човека в Европа. За установяване на връзката между гражданство и правото на петиция Бих казал, че това е кардинален въпрос за нас. 2012 и 2013 година бяха особено важни години на плоскостта на гражданството и правата на потребителите като граждани. Е, в тази връзка изключително голяма е тежестта на работата на нашата комисия. Европейското гражданство е, заема централно място в е, нашата работа и със сигурност и в бъдеще. Ще остане такъв важен въпрос. Искам да посоча, че е, с този е, доклад. Е, не можем е, да си затворим очите пред кризата, в която се намира Европейския съюз и нейното отражение върху правата на човека, върху ключовите права, които съставляват елементи на европейското гражданство. Е, току-що говорихме за правата на хората в най-уязвимо положение, тези с увреждания. Затова е, е много важен този момент, е, че в парламента има комисия по петиции, която се бори за защита на правата на човека. Това включва и свободата на изразяването, и работата ни по споразумението акта. Сега да се говори за работата на нашата комисия изисква да акцентираме върху някои моменти. Аз бих акцентирал върху работата ни свързана с хората, пострадали от гражданската война в Испания и франкизма. Също така има един неприключил дебат е, за децата, които са били откраднати в Испания от 1940 до 1990 година. По въпроси, свързани с околната среда, ние сме отделяли много време през 2012 година и очевидно това ще продължава да бъде тенденция. Е, проведохме разисквания по генетично модифицираните е, организми, които е, имат отражение върху човешкото здраве. Необходимо е тук да се възприеме принципът на предпазливост и да се набляга на него на фона на технологичното развитие. Най-сетне Ние е, сме е, проявявали е, много голяма чувствителност и готовност да работим по проблемите свързани с водите. Достъпът до вода и използването на водните ресурси ще бъдат от основно значение за гражданите в идните години. Благодаря много, господин Гарсес. Сега госпожа Басеско поиска думата. Благодаря. Най-напред Радвам се, че съм а, докладчик в Сянка от страна на ЕНП във връзка с дейността на комисията Пети през 2012 година. С този доклад трябва да покажем на европейските граждани, че добре ги представляваме на европейско ниво и че всички петиции, които ни се изпращат, са предмет на честно производство, честна процедура. Е, евробарометрите, проучванията на общественото мнение показват, че гражданите не са напълно запознати с правата си. Само около 25% от онези, които знаят, че съществуват механизми за защита на правата, всъщност могат да използват тези механизми. Те не различават отделните институции, затова не, изпал... не изпращат жалбите си на компетентните органи. Е, освен това, е, събирането на статистически данни не е централизирано. От регистрираните петиции, е, какъв е броят на петициите обявени за допустими, какъв е броят на приключилите, какво е гражданството на жалбоподателите? Питам се, можем ли да обсъждаме такъв доклад при положение, че все още не сме се произнесли по допустимостта на 600 петиции от 2012 година. Като че ли повечето от петициите през тази година засягат именно основните права. И мисля, че тук можем да припомним проблема с изолирането и изключването на ромите – Ромите са в тежко положение навсякъде в Европейския съюз, но повече е, от е, е, две години са минали от обявяването на стратегията. Смятам, че докладът за 2012 година, имам предвид за дейността на нашата комисия, трябва да включва не само статистически данни, но и най-важните прояви, които е организирана нашата комисия. Например, работната среща за шестовия газ през 2012 година предизвика много оживени обсъждания в нашата комисия. Друга важна част от дейността на нашата комисия миналата година беше посещението, анкетното посещение в Италия в края на октомври месец. Това посещение позволи на членовете на комисията да видят на място в Лацио и кампания как се управляват отпадъците и как се депонира буклукът. Е, също така, е, друга е, важна част от работата ни е свързана с Европейската гражданска инициатива, която е много сериозна стъпка по посока към демокрацията и позволява по-широко участие на гражданите в е, вземането на решения в Европейския съюз. Би трябвало в доклада да се е, отрази и прекрасното сътрудничество между нашата комисия и Европейския омбудсман. Е, това смятам да предложа за включване в доклада като начало и се надявам на добро сътрудничество с докладчика и другите докладчици в Сянка. Ако другите докладчици в Сянка има доклад. Предложения с удоволствие ще ги анализирам, за да се съобразя с тях. Срокът за внасене на изменение е 2 май. Е Сега господин Макмилан Скот. Благодаря, госпожо председател. Много внимателно си водих бележки за казаното от госпожа Жданока. Правата на децата са особена грижа за мен още от първия ми избор през 1984 година. И е, мисля, че усилията на тази комисия е, са довели до много сериозни е, резултати. Например, е, до включването в хартата за основните права на е, правата на децата. Е, тази е, срещ, е, седмица организирам среща е, с организации, които представляват бащите и това е много интересно. Ще отрази резултатите в окончателния вариант. Ние правим обяснителен меморандум, който няма да бъде част от самия доклад. По отношение на значението на економическата криза, казаното от господин Гартнер, ще има изслушване тази година, както казах в уводните си думи, но има и редица въпроси, които са поставени от жалбоподатели през 2012 година и които много силно са насочени и фокусирани към този проблем. Благодаря на госпожа Басеско, която е докладчик Сянка от НП е по този доклад. Естествено ще работя в тясно сътрудничество с нея и с останалите контрадокладчици. Тя предлага да се отразят в доклада най-важните прояви, организирани от комисията през 2012 година. Миналата година имаше трудности с възприемането на един балансиран текст. Имаше натиск от различни страни. Имам 27 годишен опит като член на Европейския парламент и съм открит когато се поставят такива искания. Но все пак докладът трябва да отрази е, основните А, е, постижения на нашата комисия през този период, както и усилията на отделните членове на комисията. Защото това е последният доклад, който ще излезе преди изборите през 2014 година и всъщност трябва да се знае какво сме направили и че отделните членове са работили за доброто на хората. Това са бележките ми на този етап. Благодаря, господин Макмилан Скот. Eh, Както казахте, ще вземе предвид предложенията на колегите. С това приключваме заседанието за днес сутринта. Ще направим кратка пауза, след, което, след която ще започне заседанието на координаторите.